Дами и господа, стигнахме до гласуването. Първо е гласуването за Европейски омбудсман. И е, сега ще ви помоля за няколко минути внимание. Трябва да се опитаме да покажем на света, че ние сме много, че нашия памет се справя много добре с новите технологии и че можем да гласуваме електронно. Мисля, че вече всички сте получили инструкциите за електронното гласуване. Всички трябва да сте ги получили по служебната електронна почта. Трябва да, ги, да разполагате с тях и на хартия, но отново ще ви ги прочита. В началото на гласуването на екраните пред вас трябва да видите картин, картинка, която да отговаря на картинката в вашите инструкции. И там е записано избор на Европейския омбудсман. След това ще видите имената на кандидатите. и номерът на броят на гласовете, които могат да бъдат дадени. Това ще видите на първият екран. Ето, вие имате възможност да гласувате само веднъж. Така че, моля ви, отбележете името на кандидата, за когото искате да гласувате с синята стрелка. А тя се намира в долната част на екрана. Тоест, можете да се движите по екрана с копчетата, които са долу. Така може да преминете през имената в списъка, да намерите кандидата, за който искате да гласувате, след което натискате бутонът за или бутона въздържал се. Не може да гласувате с не. Повтарям още веднъж. След като изберете кандидата си и го намерите в списъка, се позиционирате върху неговото име и тогава вече може да гласувате с за или въздържал се с бутоните, след което ще се появи а, звездичка до името. Припомням ви, че гласуването е тайно. Ако искате, може да махнете след това звестичката? И това може да направите отново с синята стрелка. С нея се движите нагоре и надолу по списъка и ако решите да махнете звездичката до името, никой няма да знае за кого сте гласували. Надявам се на всички да им е ясно. Има ли някой, който не е разбрал процедурата и иска да зададе уточняваш въпрос? Ja, bitte sehr. Моля, заповядайте. E, panie e, przewodniczący, myślę, że nie taktem jest umieszczanie. Господин председател, мисля, че не е много тактично да се поставя в списък името на Лучано Павроти, който вече не е сред нас. Das war nur ein Beispiel auf dem Papier, Liste. Okay. Hat jemand etwas zur Technik noch zu fragen? Добре. Някой има ли някакви въпроси по процедурата? Или тя е съвсем ясна? Добре. В такъв случай първо ще направим един малък тест. Тоест да гласуваме пробно. Ще видите няколко имена пред вас и можете да гласувате по начина, който току-що обясних. Освен това, това пробно гласуване има и юридическа стойност, съгласно правило 204, параграф 5 от правилника за дейността на парламента. Аз съм длъжен да проверя, че най-малко половината от членовете на парламент присъстват в залата. Струва ми се, че случай е такъв, но все пак по, съгласно правилника съм длъжен да го проверя с пробно гласуване. Така че може да гласувате за Густ, Густав Климт, Моделияни, Пикасо, Търнър, Ван Гог и тъй нататък. Всъщност мисля, че нито един от присъстващите е в списъка с все още сред нас, но все пак реших, че можем да ги включим в списъка за това пробно гласуване. И така преминаваме към пробното гласуване. Моля, гласувайте. Е Wenn Sie abgestimmt haben, leuchtet die blaue Lampe auf. Така. След като вече сте гласували, се светва синята лампичка. И това ви показва, че вече сте гласували, че гласуването ви е останало, че гласуването е било тайно. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Шестотин и гласа са валидни. 89 въздържали се. А мнозинството, което ме нужда е от 309 гласа, нито един от художниците в списъка ни не е получил квалифицираното мнозинство, от което имаме нужда. Сега преминаваме към истинското гласуване. Трябва да изчакаме малко, защото трябва отново да се, трябва да се рестартира системата. И така, след проверка за допустимостта на кандидатурите, останаха следните кандидати. Господин Алекс Бренинг Майер, господин Маркус Йегер, госпожа Рия Омен Руйтен, госпожа Емили Орейли, госпожа Дагмар Рот Бернет и господин Франческо Сперони. Казаха ми, че системата вече е готова, така че ви моля да гласувате. haben alle Abgeordnete ihre Всички ли гласуваха? Всички ли гласуваха? Изглежда, че да. За трети път питам. Всички ли гласуваха? Да, добре. В такъв случай прекратявам гласуването. 635 гласа, 118 въздържали се. При това положение мнозинството е от 318 гласа. Никой не е получил мнозинството, от което имаме нужда. В такъв случай преминаваме към втори тур на гласуването. Ja, Sie haben recht. Entschuldigung, ich habe mich vertan. Да, извинете, обърках се малко в изчисленията. 713 гласа. 713 члена на парламента са гласували. И така, дами и господа, предвид, че нито един от кандидатите не получи квалифицирано мнозинство на първи етап, вторият етап от гласуването ще се проведе утре. И така, преминаваме нататък ще гласуваме доклада на госпожа Рот Берент относно изменението на устава за служителите, работещи в европейските общности. Първо гласуваме по блок 1. 71 с измененията. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Блок 2. Той отпада. Така стигаме до предложението на комисията с изменението. Моля да гласувате за. Против. Въздържали се. Приема се. Сега законодателната резолюция по именно гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Доклада се приема. Комисар Шевчович, искате ли да кажете нещо? Much, благодаря, господин председател. Искам да се възползвам от възможността и да благодаря лично на вас, господин председател, и на Европейския парламент за силната подкрепа в рамките на тези толкова трудни преговори. Знам, че без вашето лично участие и възможности за водене на преговори, този резултат нямаше да бъде постигнат. Тук споменавам и МФР като цяло. Искам да благодаря най-сърдечно на докладчика госпожа Дагмар Рот Берент и на докладчиците в Сянка, Балтазаре, Лихтенбергер, Викстрем, Машталка, Сперони, защото ние работихме по това досие дълго време, бяхме притиснати от към време и мисля, че успяхме да постигнем една добра сделка, достойна за уважение. Много се радвам, че такива са резултатите от вота, господин председател, защото така приемаме промяната на статута на служителите на европейските общности. Сега отговаряме на призивите за модернизация, за спестяване на средства, подобряваме дейността на администрацията. Това решение е добро и за самите институции, и за персонала. Ще можем да наемаме високо квалифицирания персонал, от който имаме нужда и в същото време показваме, че работата за европейските институции означава не само да се демонстрира отдаденост, но и възможности, умения, за да се преминат много тежки процедури на подбор, възможност да се работи дълго време, докъсно, и съответно демонстрираме, че в тези институции ще се подбират най-добрите хора. В заключение трябва да кажа, че мисля, че с тази модернизация европейските институции ще могат да преодолеят съществуващата криза, световните предизвикателства и ще могат да работят за Европа, която според мен ще излезе много по-силно от кризата, отколкото някога е била. Благодаря.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 от а, името на Европейската обединена левица и Северната левица има предложение госпожа Волянич да бъде избрана за член на съответната комисия, комисията по външни работи. Има ли коментари?